Dear colleagues, please take seat. Let's start our afternoon session. И така откривам е, следобедното заседание с е, точка 14 от дневния ред. И е, позволете ми да е, поздравя е, сред нас господин Хухербърст, председател на съвета по международни счетоводни стандартни СМСС и е, Мишел Преда, председател на управителния съвет на Фундацията на Комитета по международни счетоводни стандарти. Ние за четвърти път вече се виждаме с господин Ханс Хохеваст. Той е представител и на холандското правителство, отговаря за финансите. Е, е, ще разгледаме заедно с господин Хохерварст и господин Прада много интересни и важни въпроси, свързани с е, счетоводните стандарти. Ние имаме екип, който работи по тези въпроси, защото смятаме, че трябва на по-ранен етап да оформим нашата позиция по отношение на новите моменти в международните счетоводни стандарти. Има не, не малко срещи с вас. През юни 2016 година се видяхме с вас за последен път. Говорихме и за доклада е, Лян е, оценихме е, констатациите, които се съдържат в доклада и Същевременно проведохме и публично изслушване. междувременно и комисията вече направи немалко по този въпрос. Проведено бе по нейно нареждане е, едно е, проучване, така че е, вече има нови характеристики на международните стандарти за финансово отчитане. Ние очакваме по този начин да решим е, е, някои проблеми, свързани с е, модела относно преодоляването на загубите и <clears throat> Това естествено е свързано и с международните стандарти за финансово учитане 17. Парламента през октомври миналата година прие една резолюция за а, това, че ние няма да а, се противопоставим на а, МСФО 9, а, макар че имаше опасения а, за това, че те биха могли да се отразят на а, дългосрочните инвестиции. И така, а, във връзка с а, нашата резолюция, ние помолихме. А, и СМСС, съвета за международни счетоводни стандарти, да е, преразгледа своите е, критерии и стандарти. През септември е, във връзка с промени по член 204 Направихме отново преглед на стандартите и междувременно можем да кажем, че извършихме контрол. Нашият колега Гозес отговаряше за работата по промените и прегледа. Междувременно имаме и реакция на резолюцията на парламента от юни 2016 година, а след това вече допълнително излязохме с едно писмо, в което коментирахме въпросите, които са тясно свързани и с темата, която ще обсъждаме е, днес. И така, е, естествено, е да чуем е, какво вие е, предвиждате в това отношение. Е, интересно за нас е също и да чуем нещо повече за плановете ви за действие през следващите години. Господин Прада също подготви един семинар за нашия постоянен екип, който се занимава с международните стандарти и аз използвам случая за да благодаря и на господин Хухерворст и на господин Прада за усилията. Благодаря, господин председател. За мен и за господин Мишел Прада естествено е голяма радост и чест да бъдем отново с вас. Ние е, много често е, посещаваме е, Европейския парламент и винаги това за нас е едно положително преживяване. От Лондон до тук не е чак толкова далеч. Сюрлойд също е с нас. Смятаме, че той ще ни помогне да отговорим на въпросите, които интересуват членовете на Европейския парламент. Вие знаете и е, какво е съдържанието на последващата кореспонденция във връзка с е, е началното ни е, реакция по е, доклада Столиан. Е, аз е, естествено ще е, продължа да отговарям на въпроси, свързани с тази тема. И така, в началото, е, нека да ви кажа, че сме ви предоставили и работния план за нашата организация за следващите години. Ще ви изпратим и още копия, ако е необходимо. И така, първо, Нека да ви кажа, че ние работим вече е, по е, така, проекта за застраховането и през 2017 година, е, след като положим особени усилия във връзка с застрахователния стандарт, новия застрахователен стандарт през 2017, смятаме, че ще можем да приключим с тази тема по това досие. Що се отнася до стандартите за счетоводно отчитане за, при застраховането, трябва да кажа, че е, направихме проучвания и Събрахме много резултати, много документи е, по отношение на общо приятите стандартни е, счетоводни е, е, е стандарти е, ОСП е, установихме големи разлики. Е, разлики както по отношение на общите приходи, така и приходите от дейността и капитала. Понякога от 25 до 60% са тези разлики. Те се дължат, може би, и на разликите в езика и разликите на така, инструментариума, който се използва. Но при всички положения липсва сравнимост. Ние се стремим към сближаване. Нека да кажа, че е, настоящите застрахователни стандарти са в противоречие с общите ОСП е, в е, други сектори на економиката, например е, счетоводното отчитане за пенсионните планове за дефинирани доходи, за пенсионното задължение, са твърде различни. Те се актуализират в зависимост от лихвите, докато при застрахователния сектор ние забелязваме така придържане към едни исторически нива е, на е, лихвата. И това естествено е, е в ущърп на потребителите. Още повече, че няма яснота, няма видимост на начина по който се изчисляват точно застрахователните планове. Драматична е тази разлика между банките, дружествата за управление на активи и застрахователните компании. Много често се предлагат продукти, които смесват инвестиционни е, елементи с застрахователни елементи. И естествено в този случай, когато такива продукти от смесен тип се предлагат от банката, или от дружество за управление на активи, нещата се измерват според актуалния лихвен процент. При застрахователните дружества практиката е съвсем различна. Ние знаем, че новия стандарт за застрахователните договори е, всъщност ще изисква много-много усилия по отношение на прилагането и с приключването на новия застрахователен стандарт е, е, се страхувам, че е, биха могли да се появят доста празноти и слабости по отношение на прилагането на нашите международни стандарти МСФО. Така че трябва да се насочим не само към подобряване на така, на правната уредба на е, стандарта за застрахователен договор, но и към изпълнението, към прилагането. В това отношение ние прилагаме, е, полагаме много усилия най-вече по отношение на е, информацията. Инвеститорите би трябвало да са наясно, е, че много ясно трябва да се представя картината за състоянието на съответната компания. Ние обикновено стимулираме инвеститорите да не навлизат в прекалено много детайли, но потребителите се оказват, че се интересуват и от междинни изборове, и от детайли, от по-точна разбивка, която би могла да даде повече информация за състоянието на е, компанията. Е, е, сега ние нямаме намерение да пречим на по детайната информация, защото част от тези детайли действително предлагат ценна информация. Но държим особено много да обърнем внимание на така наречените еднократни позиции, Обикновено се твърди, че те не се повтарят, те не са обичайни и така нататък. Оказва се обаче, че се повтарят. Е, така че яснота по този въпрос трябва да има в името на повишената предпазливост в разумни граници. И е, по отношение на по-добрата комуникация, смятаме, че трябва да обърнем внимание на първичните финансови отчети. Е, те са свързани най-вече с е, докладването за изпълнение. Желаем повече дисциплина, по-стриктни е, е, правила в това отношение. Как? включително и по отношение на структурата на е, доходите, отчитането на доходите, отчитането на паричните потоци е, и е, така наречените позиции на отделни редове много често се използват електронните средства, за да се събира информация за е, дадена компания. Е, е, тя има финансов характер. МСФО е, може да подобри качеството на е, електронните финансови данни и продължаваме работата по таксономията, е, която трябва да бъде по-надежна е, и да направи по предоподобни електронните доклади и отчети. Освен това вярваме, че по-доброто структуриране на първичните финансови отчети ще допринесе за качество и сравнимост е, на информацията, е, която се предоставя при агрегираните данни. Най-общо бих искал да кажа, че е, е, проучваме и въздействието на променящите се модели на потребление на данните и по отношение на е, комисионната или е, на таксата на застрахователните услуги. В крайна сметка, по-добрата комуникация е важна тема за нас и ние смятаме, че можем да бъдем полезни, като обърнем особено внимание на е, така, сборника с практически правила за управление и коментари към тях. По този начин ще дадем в ръцете на всички и потребители и застрахователи застрахователи едни незадължителни ръководства за работа без а, а, да се натрапваме, както се казва, и без да а, вменяваме в задължение на никой да ги ползва, а, можем да подпомогнем изготвянето на по-добри годишни доклади, включително и нефинансовата информация. По отношение на нефинансовата информация не бихме могли да даваме задължителни указания, но тези практически указания в практическия сборник е, ще облегчи работата на застрахователните компании и по този начин се надяваме, че ще е, допринесем за е, по-добър ред. И така, това все още не е одобрено от нашият е, е, управителен орган, но аз се надявам, че това ще стане в най-близко бъдеще. И сега позволете ми да дам думата на Мишел Прада. Благодаря за обширното и под, подробно експозе, господин Хейс. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за това, че сте тук, за вашата презентация. Благодаря ви за това, че ни изпратихте предварително документ. Преминаването към интернационални стандарти ще даде много по-добра яснота на състоянието на нещата, на економиката и същевременно ще, ще можем да докажем на гражданите, че стандарти се са приети и се прилагат в целия Европейски съюз. Разбира се обаче, това крие е, опасността от генериране на нови разходи за отделните предприятия и по-специално за малките и средни предприятия. Така че е, има, има известна така тревога относно този проблем. Бих искал да знам какво мислите за това и още нещо. А, колко? В, с оглед на демократичната отчетност, предпо... искам да ви питам, а, вие Удовлетворен ли сте от нововъведенията, направени през следващите години и какви ще бъдат мерките, които ще предприеме вашата организация в близките години за повече прозрачност, защото това интересува широката публика? Европейската група е от от, отчела в своят отчет промените, които бяха въведени през последно време по, по повод на стандарта ИФАС 9 въведе, въведе много подобрения, но и е, и, е, и, е, и е възможно да се създадат, може би, някои нелоялни условия за нелоялна конкуренция. Как, как смятате, ще, ще направите ли някаква оценка на действител, действителността на този проблем? Този проблем е ли действителен според вас? Благодаря, господин Хайса, вашите въпроси. проблема с управлението ще бъде третиран от господин Прада. Всеки път, когато Европейският парламент ни е поискал информация, ние сме я предоставили охотно е, и винаги сме били готови да откликнем на вашите въпроси. Що се отнася до прозрачността, мисля, че е, работим в тази посока сега. Е, Колкото до малките и средни предприятия, стандартът до този момент не беше предназначен за тях, а за предприятия, които не са на европейските капиталови пазари. Сега проблема се поставя през, в последно време. Ние сме в а, контакт с Европейската комисия, обсъждаме този проблем бе, бе, отправено бе отправено пожелание да не се създава нов стандарт, защото това ще доведе до известно объркване. Но в момента работиме с Европ... Европейската комисия за възможността предприятията, които имат по-опростени структури, да имат достъп и възможност да ползват този стандарт. Колкото до IFRS 4 и 9, решението, което ние предложихме, е да се решат проблеми е, че проблемите с е, големите застрахователни компании бяха решени. Една, една единствена компания продължава да има проблеми, защото използва два различни е, стандарта в е, финансовите си отчети. Ние смятаме, че това не е редно, защото създава объркване а, ние смятаме, че е, използването на един стандарт ще създаде е, от една страна равнопоставени условия и същевременно няма да генерира допълнителни разходи. Е, следващият господин Прадак. И аз като хан се радвам, че мога да участвам в това заседание и да представя нашите виждания на вашата комисия. Що се отнася до отчетността и прозрачността? А, искам само да, да, да, да спомена, че приключихме прегледа за ефективност, годишният ни ни преглед. Получихме много коментари, повечето от тях са така положителни. А ние по принцип сме отчетни пред надзорния съвет и смятаме, че и нашето съд, сътрудничество може да се подобри. Колкото до прозрачността, знаете, че всички наши заседания са публични. Също така решихме да направим публични и заседанията на надзорния съвет, за да може широката публика да бъде в течение на нашите усилия, на нашите дей... Дей... дейности. Така че на практика струваме се, че прилаганата от наша система е доста по-добра, отколкото тази прилагана от много други международни институции. Също така се опитваме да поддържаме отлични отношения с различните заинтересовани страни, центрове, които се занимават с стандарти и стандартизация. А, а и нашите заключения са широко разпространени, плюс това в цялата кореспонденция, която получаваме, се оповестява, така че наистина няма нищо скрито и смятам, че начина ни на управление се одобрява от практически всички, които се интересуват от това. Перванш Берес. Благодаря, уважаеми председател. Ще използвам езика на Декарт. Това е езика на разума. Първият ми въпрос е политически, но като институция вие сте изправени пред политическата действителност. Всъщност, избора на Доналд Тръмп какво промени в а, пейзажа на стандартизацията в областта на счетоводството? Не се знае какво ще стане по-нататък. Но, по-конкретно, много въпроси. Вие работите в област, която много ни интересува. Първото е в областта на застраховането. Необходимостта да се държи сметка за съществуването на ниски лихвени проценти и отражението, което те могат да имат върху е, жизнеността на цялата система. Вие не сте единствената институция, която се притеснявате от е, това въздействие, така че какво е естеството на вашите диалози с други институции, които работят в същата област и по същите проблеми, имам предвид комитета от Базел, за да може да има някакво съглас... някаква съгласуваност на подхода, как обменяте добрите аргументи, е, как се справяте с е, плюсовете, минусите, изобщо как се допълвате ли си или не по принцип. За ИФРС 4 вие отговорихте на господин Хайс, като казахте, че като става дума за конгломератите, не е нормално да използват две различни счетоводни системи но а, нямам чувство, че вие всъщност осъждате модел на конгломерата, защото това, ако е банково застрахователен конгломерат, това са две различни области. И а, да имаме да имаме една и същ, един и същ стандарт за две различни области, едно предприятие, което управлява двете, трябва да може да използва и двете системи. Така че в, на наш малко нещо ми обягва, може би в, на езика на Декарт да е така, но на езика на Шекспир е, зло, е друго. Е, що се отнася инвестициите, говорим отдавна и този парламент ще се връща непрекъснато върху това, че вие не може да бъдете една от редките институции, да времете да следвате една логика на оценка на това, което вие произвеждате. Не е реалния свят, да оценява в реални измерения отражението на нашите стандарти върху дългосрочните инвестиции, някои стандарти, разбира се, и, и ФРС 9 нещо, което ни вълнува. Един друг въпрос. Значи, значи първо стандарта за клиринга, докъде сте стигнали, какво подготвяте, защото в областта, финансовата област, в Европа. Това е нещо много важно. А освен това ми казаха, и това е тема, по която съм работила, когато председателствах тази благородна комисия, въпросът с IFRS e 8 и Country by Country Reporting. Казва, че има дебат, за да се преразгледа този стандарт. Искам да знае докъде сте стигнали и по какъв път вървите. Го са въпросите, но нека започнем с Доналд Тръмп. Това е, може би, най-лесният въпрос. По принцип, дори пред преди избирането на президента Трамп, американците решиха за сега да не приемат стандартите и ФРС, с което пропаста е все по-голяма и по-голяма. И разбира се, това си има Oh, no, but we have never said so. Не, не, никога не сме казали такова нещо. И ФРС може да се използва от предприятия в, Съединените щати, но не и на вътрешния пазар. Що се отнася до страховките? Дали работиме с регулаторите на пруденциално е правила? Да. Разговаряме с тях много. Разне в крайна сметка нашите стандарти не се различават много от тези в Solvency 2 но аз мятам, че може би нашият стандарт е по-предпазлив, защото в крайна сметка в, от проденциална глед, гледна точка продължавате да бъдете отговорен дори от, докато а, а, при, приходите и печалбите още не са реализирани. просто не, смя, не смятаме, че използването на два стандарта в един и същи финансов отчет е предпазливо и добро, но при, при всички случаи а, нашият а, стандарт дава възможност да се направят абсолютно всичките отчети по приходи и така нататък по същия начин, както го правят и предприятията, които не използват нашия стандарт, т.е. те не са в по-низгодни условия. Колкото до ИФРС 9, да, ще, е, ще, ще видим какви са дългокръпни срочните последици, след приложението му ще и включително ще изследваме и това дали той води до по-дългосрочни последици. Сега, доколкото разбрах, вие ме питахте нещо за клиринга. Не знам дали правилно съм ви разбрал. Ама ние нямаме стандарти за клиринг. Оратора говори без микрофон, а зададахте ми за въпроса относно отчетите по страни и FRS 8. Не, това не е. Това не е. Да, да, да, да. Всъщност, да, така нареченото сегментирано отчитане, това това е всъщност информацията, която предоставят предприятията по различни позиции, така нареченото сегментирано отчитане, като примерно сектора за страховка или сегмента за страховка и така нататък. Това е нещо, разбира се, може би доста, доста по-различно от това, което аз е, вие питате. Е, вие имате предвид отчитането по страни с цел избягване е, противоборство с избягване плащане на данъци. Ние смятаме, че това е проблем който засяга по принцип правителството. Г20 се занимава с а, а, това, тъй като това е политически въпрос, но аз смятам, че няма никаква възможност и вероятност да се приеме отчет а, в тази област, тъй като политиците ще кажат, това си е политически проблем, не се бъркайте в това следващия. Um, uh, Господин Камал, благодаря ви. Ще се опитам да е, подпомогна малко е, госпожа Берес. Или може би вие изяснихте вече нещата, но ако ми позволите, бих допълнил вашия въпрос. Е, да, позволете и на един консерватор от Великобритания да ви помогне малко, ако е в състояние. И така, добър ден, господа. Срещали сме се многократно през миналата години и аз благодаря много за това, че сте тук, за да отговорите на нашите въпроси. Вие знаете, че е, бях първия, който прояви интерес е, е, към темата, която обсъждаме, тъй като има основания за тревога в Великобритания. Но не само в Великобритания, естествено това е общо европейски въпрос. Има така, проучване, свързано с онлайн услугите. Вие говорите за него. 86 е, е, е стандарта и е, и 86-87 са отговорите, които са получени в рамките на тази анкета. Това са инвеститори, които са отговарили на въпросите. Не смятате ли, че 86 или 83 е твърде малка, скромна цифра? Е, не трябва ли всъщност е, да се мобилизират много повече инвеститори, за да участват в тази анкета е, и за да има тя представителен характер? Освен това, по отношение на по-добрата комуникация като проект, който ще ви занимава усилено през следващите две години, вие е, е, като че ли поставяте по-малко акцента върху е, промените по отношение на критериите, изискванията за признаване, а поставяте акцента най-вече върху прилагането и изпълнението. Добре, но това не е ли, така да се каже, последваща дейност? Не трябва ли ексанте да бъде, така да се каже, в центъра на вниманието ви. Е, знае, че предвиждате немалко е, изменения и би трябвало да е, отговорите на въпроса как ще се спазват принципите и тези твърде комплексни правила, които са предвидени в промените които в момента се провеждат. Освен това, групата за подпомагане на по време на преходния период. Ще ни поясните ли какво точно ще прави тази група? Какви са нейните задачи? Благодаря, господин Камал. Благодаря ви за въпросите. 83-ма инвеститори действително не е чак толкова голяма цифра. Ние е, Смятахме, че групата ще бъде по-голяма, но инвеститорите очевидно имат по-малко средства за участие в подобни анкети и съответно и по-малко технически умения за една такава анкета онлайн. Ние Предлагаме и е, конкретни информация, конкретни материали по специфични е, е, въпроси, е, така че подпомагаме инвеститорите и е, в нетехническия смисъл на думата. Е, 15 големи пенсионни фонда, дружества за управление на активи от цял свят бяха обхванати от анкетата. Т.е. хора, които раз... боравят с огромни суми. Ясно ми е, че става дума за едно голямо предизвикателство да спечелим като участници в подобни проучвания много повече инвеститори. Разбирам вашата тревога. А за това как ще поддържаме, как ще запазим стандартите. Вие с право обръщате внимание на така, не големия обхват на промените, които ние възнамеряваме да проведем. Да, макар че твърде често правим промени. Много пъти, така да се каже, аргумента е, че не успяваме да обхванем е, така, целият е, сектор. Е, е, имаше не е, малко изменение и миналата година. Това е друго обяснение за е, неголемия брой е, и така, неголемите изменения групата за подпомагане на, пре, така, на инвеститорите и застрахователите в преходния период. Сложно име. На първо време ние смятаме, че ще трябва да подпомогнем така, заинтересованите лица за това как точно да отчитат постъпленията, приходите си. Подготвят се обикновенно е, въпроси, е, е, когато провеждаме някакви промени и обикновено около 90% от тези въпроси, които са подготвени предварително, не получават истински отговор. Така че в този случай ние се опитваме действително да окажем практическа помощ на застрахователния сектор. И е, това именно е задачата на нашата група да намери подходящия начин е, за е, обучение е, в този преходен период. Госпожа Хойтен, благодаря господин председател. Аз също поздравявам господин Хохерборст и господин Прада. Хубаво е, че сте сред нас тук в комисията. Много са въпросите към вас. Аз имам също два въпроса, свързани с ЕСМА ЕСМА публикува е, така, в обобщен вид е, е, поверителни данни от финансови отчети, които съдържат определени елементи във връзка с съответствието или несъответствието с международните стандарти за финансово отчитане. ЕСМА освен това, поставя и въпроса за това какви точно са критериите и как се оценява в рамките на Европейската комисия съответствието или несъответствието с МСФО аз също се интересувам от е, е, това какви са правилата и критериите в това отношение и какви са бройките, така да се каже, на съответствие и несъответствие. Е, освен това, в момента се опитваме да намалим разходите, да намалим и финансовото бреме. Когато става дума за предоставяне на финансови данни е, в рамките на финансовите отчети би трябвало да е, се използват в по-голяма степен е, новите технически и технологични възможности. Освен това, смятам, че вашия проект за по-добра комуникация е нещо много положително. Въпросът е как е, точно смятате да провеждате този процес и смятате ли, че е, машинно четимите е, данни могат да бъдат основата за една по-добра комуникация. Вие споменахте и много страни, които са извън Европейския съюз. Как реагира останалия свят на подобни процеси? Благодаря ви за въпросите. Аз не съм наясно с тази инициатива на ЕСМА за използване на поверителни данни в анонимизиран вид. Смятам, че това би могло да бъде много полезно. Изобщо сътрудничеството с членовете на ЕСМА е нещо, което е част от нашата, нашия ресор, от нашия мандат. Междувременно поискахме да се увеличи е, степента на съответствие и на е, спазване на е, изискванията по отношение на поверителността. Знае, че ЕСМА извършва една много важна работа във връзка с поверителния характер и опазването на поверителността, е, но а, е, ние не сме, а, е, така да се каже, пряк участник във всички тези усилия по стабилизиране и укрепване на системата на, става дума за разпространение на добри практики. Може би бихте могли да направите една справка. Ние работим в тясно сътрудничество с регулаторите в целия свят. Възможно е да се открият определени слабости в стандартите, така че аз съм сигурен, че и в този контекст ние ще установим тесен контакт с ЕСМА. Гос... Позволете ми да спомена и MOU е, и ИСКО, които също използват данни от събрани от места на терен, за да подпомогнат прилагането, разпространявайки тези данни в анонимизиран вид. Така че инициативата на ЕСМА трябва да се разглежда в този контекст. Естествено, много, много важна е финансовата информация. 70% е, от финансовата информация се използва от е, инвеститорите при взимане на решения. Таксономията, естествено, е, е друг начин да прилагаме в по-голяма степен електронните средства и по пътя на цифровизацията можем и много по-лесно да разпространяваме е, събраната финансова информация в обобщен вид. Ние разполагаме и с е, не е, цифрова е, информация и не цифрови бази данни. Въпросът е как точно да ги цифровизираме в момента по-бързо, за да станат достъпни. А останалата част от света Имам усещането, че така, регулаторите като че ли е, малко изостават в останалата част на света. Но знаем, че, да кажем, е, японския регулатор проявява голям интерес към нашата работа. Благодаря, господин председател. Искам да ви поздравя за това, че отново бяхте избрати за председател. Първо искам да задам въпрос на господин Прада. Говорехте за прозрачност и отчетност. Но нека да ви прочета един пасаж от доклада Столоян, в който се казва, все още продължаваме да разчитаме на, доброволчес, на доброволчески действия, като това може да доведе до конфликт на интереси. Така че тук в парламента ние считаме, че не става дума само за публични заседания, но и за а, финансова структура. Дали това се обсъжда в а, вашата институция? Второ, по въпроса с, с финансовите стандарти, избягване плащането на данъци и такс и данъчните измами. Аз разбирам, че става дума за един много политически въпрос, но същевременно вие се експертите, така че вие а, предполагам, че ще направите някакво, някаква оценка за това дали счетоводните стандарти дават възможност за избягване плащане на данъци. И, и още веднъж ще цитирам доклада Столоян. що? Вие за вие смятате, че вече нещата са приключили относно а, връзката и последиците на прилагането на тези нови стандарти върху а, финансовата нестабилност. Сега, колкото до първия ви въпрос, да, мога да, трябва да призная, че системата все още не е съвсем стабилна, усъвършенствана е с течение на времето и днес разчитаме предимно на средства от три източници. Две трети от тях идват от а, суб, субсидии или обществени средства на регионално или държавно равнище и те са процент от БВП. От няколко години на насам това се прави. и До сега не е оспорвано. Да, може би в някои държави членки не се постигат целите, но като цяло повечето страни, които са приели и ФРС, извършват изчисленията по този начин спрямо БВП. А, ние също така имаме приходи от големите мрежи, имаме си и собствени ресурси от публикуване и така нататък. Така че ние се опитваме да развиваме нашите а, възможности а, в тази област, защото значи защото от една страна ние работиме за общественото благо и, го прави, и това се прави безплатно, но същевременно събираме и известни приходи от допълнителни дейности, които са предимно свързани с публикуване. Когато преди пет пред години, аз, това е последната ми година в институцията, нямахме резерв. А сега разполагаме с едногодишен резерв. Това може би не е чак толкова много, но все пак е една разумна сума. Да, разбира се, цялата схема трябва да бъде стабилизирана. Опитваме се да подобриме финансирането на институцията по различни начини. Колкото до отчитането по страни. В повечето юрисдикции се използват различни стандарти за това отчитане, дори когато страните са приели стандартите и ФРС. В отчитането ще по, страни ще са необходими едно, прекалено навлизане в подробности, които според нас не са необходими. За, според нас това е по-скоро проблем свързан с публичната политика, а не точно с счетоводни стандарти. Както казах при първото си изказване, колкото по-бързо се приеме този стандарт от всички, толкова по-добре ще стане по принцип. Следващия. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Хухерварс, господин Плада, за това, че редовно се срещате с нас. Много важно е, естествено, да знаем е, е, част от бюджета е, за какви цели се отделя и имам чувство, че това е една смислена инвестиция. Ще задам някои допълнителни въпроси по отношение на управлението. Когато ставаше дума за международните стандарти. Ние смятахме, че в вашата организация би трябвало да има представители и на финансовите министерства от държавите членки. Само пет члена всъщност са представени в управителните органи. И конкретно какво е отношението ви към трите групи, които предложи парламента? Освен това, в а, а, е, е, вашия документ е записано, че а, е, а, в а, СМСС е, е, квотата все още не е запълнена. Смятате ли, че това ще стане скоро? Е, е, по отношение на мониторинга. Е, каква е ролята, която би трябвало да е, вземе е, вашата организация? Е, не трябва ли да бъде по-активна тази роля? Е, вие пишете, че тя ще бъде активна, но какво точно имате предвид? Освен това, е, ще ви върна към финансовата криза от 2008 година. До този момент ние разбираме, че според вас промените в международните стандарти за финансово отчитане ще помогнат да предотвратим бъдещи кризи, но сега, ако правилно ви разбирам, не можем да очакваме чак толкова много от промените в стандартите. И освен това, опазване на климата, ние е, очаквахме повече информация в това отношение. Е, сега четем, че всъщност много малко данни и така с нежелание се предоставят е, във връзка с опазването на климата. Това е незадоволително. Естествено, можете ли да ни кажете нещо повече, така че да имаме най-малкото надежда за подобрение в бъдеще. Може би е, ще започна именно с е, рисковете за климата. Ние всъщност е, не нямаме експертиза и не изготвяме експертни оценки за рисковете, които проистичат от измененията в климата но обхващаме и тази тема в рамките на финансовите отчети и докладите. Опитваме се да, така, да насърчим предприятията да докладват, да отчитат именно и дейности, свързани с опазването на климата от страна на инвеститорите. Това е най-малкото желателно. Много важно е, естествено, е, е, да е, накараме, така да се каже, инвеститорите да спазват определени стандарти и в това отношение и съответно да ги отчитат. А, сега, е, що се отнася до съвета за международни счетоводни стандарти, ние не, нямаме представителен характер като организация. Е, Управителният е, орган или съвета за международните счетоводни стандарти в крайна сметка действа като една независима организация, но имаме регулатори в съвета аз участвах в е, пазарния регулатор, работех е, за него в е, Нидерландия. Има така да се каже, трайни следи от работата ми за регулатора в Нидерланди, и това определя до голяма степен и моята ДНК. Има и други членове на съвета, пет или шест от тях са, така да се каже, от държавни компетентни органи. Дошли при нас, съгласен съм, че жените са недостатъчно. Заместник председателя на съвета е жена. Имаме и трима члена на съвета, които са жени. Много се надявам, че след 5 години е, ще е, имаме много повече жени на ръководни постове в съвета, но уверявам ви, в рамките на, служители, на, така, на персонала, сред служителите работят повече жени. Съжалявам, е, останалата част от въпросите ви не достигнаха до мен. Бихте ли ми помогнали да ги разбера? Ще се опитам на английски. За миналата година вие казахте новия стандарт 10 ще бъде, така да се каже, е, едно много по-полезно средство и полезен инструмент е, за предотвратяване на бъдещи финансови кризи. Да, е, нека да се договорим с вас, че малко по-късно ще се споразумеем вече и ще ви отговоря на въпроса на двустранна основа. Председателят, благодаря. Много превеж, превеж, спонтанно изказване. Искам да пост поставя много въпроси. Не клирика лизинг. Това е актуален въпрос. И по това докладане за всяка страна по-отделно, този сегмент, оперативен сегмент, не съм съгласна, а и не съм единствената. Вие казвате, че това е едно политическо решение, но и Мишел Прадалече го каза, сте достатъчно добре финансирал с публични средства, за да може да се занимавате с нашето искане за прозрачността, за страна по страна и счетоводството на всяка страна по-отделно. Ако се консолидират нещата и не се знае вече откъде се получава родата или откъде се пристигат печалби, от, не знае от това или онова, ние няма да може след това да се намесим и да направим нищо. Независимо от данъчната основа, има нужда от прозрачност за действителността на страните членки, за всяка отделна страна и е, международната общественост иска от вас да работите, да напредвате, може би е, някои счетоводители няма да го поискат, но в, е, в съзнанието на хората мисля, че това е една че това е един дебат, за един открит дебат, в който трябва да се занимаете и по който бих искал да имам повече яснота за начина по който смятате да действате. I'm afraid I, I will start repeating myself if, if I answer your uh, question, uh, uh question again. Така. Имам причини да смятам. Разбирам, че че ви искате ние да тръгнем по сток, посока, в която много правителства не искат да тръгнем. Като разделиме финансови отчет отстрани, той първо ще стане огромен и просто не, не, не виждам какво точно ще допринесе това. А за лизинга? Това е в ръцете на Европейският съюз. But, but, the... какъв беше въпроса ви за лизинга? какво е основното предназначение на вашето предложение? Ага, да, разбрах. Това е едно от, наистина от нововъдение в а, счетоводството и днес отговорностите, които задълж... отговорностите по задълженията, които сега обикновено не са включени в а, финансовият отчет, ще, е, ще, е, ще, ще влезат. Просто мисля, че това ще доведе наистина до много по-голяма прозрачност и подробност на самия отчет. Благодаря ви за обмена на мнения. Разбира се, по някои от темите ще трябва да продължим диалога. Беше повдигнат въпроса, свързан с отчитането под страни е, ще продължим по това, но сега приключваме с тази част. Благодаря ви за участие. So we can move to... Да, минаваме към следващата точка, точка 15 от дневния ред. Scrutiny of delegated acts and implementing measures. Uh, today на контрол на делегираните актове и мерки за изпълнение. Ще разгледаме неодавна приятата директива ID за застрахователно разпространение. Добре дошла на Натали Берже от комисията Катафурцева, която завежда отдела за защита на потребителите в ИОПА и разбира се докладчиците. Това е нашата 36-та среща относно контрола на региони, както е и мерки за изпълнение, които сами по себе си са много важна част от законодателната дейност като цяло на Европейския съюз, защото даде възможност за повече надзор от страна на парламента, което само по себе си води до подобряване и усъвършенстване на мерките за изпълнение. През февруари 2016 ИОПА е получила правомощия от комисията за да даде технически съвети след фазата на консултиране един технически проект бе прият и се очаква следващата седмица да се приемат да се приеме този документ. Той ще гръща, продук, е, продуктния надзор и управление, конфликт на интереси, стимули и съответствие и а, е, годност. А, включително и така наречения и ДЗП, информационен документ за застрахователния продукт и също, същевременно конс, ЕОПА започна консултация, за да от, относно виждането за някои застрахователни продукти. Трябва да се прецени дали те са сложни или несложни. Документи бяха разпространени на тази тема. Първо ще даме думата на Катя Вюрц, а после на Натали Върже. Всяко от вас има по 5 минути. А, Натали Върже, не, не, извинете, Катя Вюрц. Благодаря ви. Дами и господа депутати, Бих искал да благодаря на членовете на ЕКОН за възможността да мога да ви представя най-новото за двете, двата продукта, за които работиме, ПТС и, ИДЗП. Тоест, е, приложението на техническите стандарти и информационния документ за застрахователни продукти. Е, защитата на потребителите е в центъра на нашето внимание и на нашата политика. И ние работиме за създаване на правила, които да бъдат единни за целия Европейски е, съюз. Първо искам да кажа, че предложенията ще бъдат прияти от нашия управителен надзорен съвет на 30 януари. Е, Разбира се, различните заинтересовани страни са загрижени относно графика, но ние смятаме, че ще можем да се справиме в а, а, сроковете, които ни са определени от комисията 1 февруари и 23 февруари. А, наш, а, нашият е, преработен проект се, основ, се основава на широка публична а, е, консултация, като се обърнахме различните заинтересовани страни, а миналия септември организирахме и публично изслушване, е, в, в, като че в, в последствие резултатите бяха а, подложени на тестиране и също така извършваме подробно оценка на въздействието. Е, що се отнася до конфликта на интересите и стимулите, ние разполагаме с ясни е, правила, които са насочени към и предимно към защитата на е, потребителите. Мога да, мога да кажа, че разглеждане моделите, ние в никакъв случай не отдаваме нашето предпочитание на модела фиксирана такса пред модела базиран на комисионна. Ние просто предупреждаваме пред предприятията и заинтересованите страни, че е, стимули, които се раздават е, под масата, биха могли да, да, да доведат е, до е, конфликт на интереси. Ние сме описали и сме дали един списък на неизчерпателни случаи, в които наистина може да има а, конфликт на интерес. Заедно с искането на комисията за консултиране, ние сме предложили един списък на критерии, в кои, които изброяват неблагоприятните въздействия от предоставяне на стимули и начина по който те могат да се е, отразят на повишаване на качеството. А, ние също така аз сме записали мерките, които всяко едно предприятие или институция трябва да предприеме за сваляне на риска. Също, също, времено ние наблягаме на принципа на пропорционалност от е, гледна точка и на потребителите, и на дистрибуторите, като се разглежда рисковия профил и комплексността на е, продуктите, които са на застрахователна основа. Също така, ние е, сме наблегнали на стрикното прилагане на тези правила, когато става дума за защитата на потребители. Също, също колкото до критериите е, свързани с е, некомплексните застрахователни продукти, ние също сме, е, сме предложили един списък от критерии, които да отговарят на а, изискванията на МИФИТ 2. Целта е да могат потребителите да, да сравнат различни продукти и да избират след като ам, притежават достатъчна информация Що се отнася до формата или до обема на документа, е, ние предлагаме един формат от А4, в който сме включили и съответна информация, свързана с Solvency 2, т.е. потребителя в един и същи документ е, може да получи цялата необходима информация. Е, по време на консултациите ние направихме списък на проблемите повдигнати от заинтересованите страни и направихме всичко възможно, за да усъвършенстваме нашият е, проект. Направили сме всичко възможно, защото ПСП да бъдат една стабилна база за по-нататъчната по-нататъчното законодателство областта на делегираните акти. Натали Бърше. благодаря, господин председател. Директивата за разпространение на застрахователните продукти е изключително важна и в тази връзка и темата, която разглеждаме, е именно делегираните актове. Е, по тази директива. Е, много благодаря на ЕИОПА, която изготви техническите препоръки, техническите съвети по прилагането, е, които са в основата на делегираните актове. Аз разбирам, че заинтересованите страни се тревожат във връзка с сроковете. Катя също посочи този момент. Комисията и ИОПА, мога да ви уверя, направиха всичко възможно, за да осигурят достатъчно време на заинтересованите страни. Що се отнася до техническата помощ, която можем да предложим на държавите членки. Е, е, ние организираме е, семинари във връзка с транспонирането, които ще продължат до февруари 2018 година. Секретарията на ЕКОН, както и членове от вашата комисия, са сърдечно добре дошли. Ние ги каним да участват в тези семинари. Що се отнася до делегираните актове, ние е, изготвихме е, е, искането за технически препоръки максимално бързо на 24 феврари 2016 година бе готов този, това, готово това искане, така че ЕИАП имаше възможност е, да е, изготви е, техническите съвети и на 23 феврари техническите съвети вече бяха разпространени в, като проект. Надявам се, че финализирането на цялата тази дейност ще се осъществи с приемането на делегираните актове, така както това е предвидено от законодателите. Те, те би трябвало да се отнасят до така, информация за продукта и управлението, ПОК, съкрещението, което се наложи, конфликти на интерес, стимули в, под различна форма, оценка на степента на пригодност и удобство за потребителите и покриване на техните потребности. Освен това, ние подчертаваме, че е, бяха прияти технически стандарти за представения формат е, е, на директивата, така че като изключим застраховки живот. Инак за всички други застрахователни продукти това бе направено. По отношение на така, правомощията ни, по отношение на делегираните актове, мога да кажа, че е, ние сме уверени, че делегираните актове е, и е, съветите от технически характер ще подпомогнат и компетентните органи, както и застрахователите и потребителите. Гарантираме за момента максимална степен на защита на потребителите. За нас бе много важно при подготовката на делегираните актове да се придържаме е, много близо до текста. Това е, е, така да се каже, първото условие е, да останем близо до текста на директивата. Това е и така, степента на пригодност на делегираните актове и ниво 1, това е разпоредбата, е спазено. Надяваме се, че ще получим техническите препоръки, колкото е възможно по-скоро. В следващите дни веднага ще започнем работа по тях. И ще можем вече е, на една по-конкретна база да обменим мнение с колегите от е, парламента, за да дадем възможност и на е, участниците на пазара да се запознаят колкото е възможно по-бързо с новите условия, а също и с степента на защита на потребителите. Да, благодаря на комисията за мерките, които бяха взети във връзка с директивата и застрахователния сектор като цяло. Да. Веднага ще свържа, казва мой, Вернер Ланген, моето изказване с казаното от госпожа Берже. Ние бързо се споразумяхме и с комисията, и с съвета и очаквам от ЕИОПа в момента, в който проекта вече е, е представен, ЕИОП да се придържа към ниво 1. И тъй като ми се стори, че през ноември се налага да напомним това изискване, изпратих през ноември писмото до ЕИОПа и през декември получих отговор. Отговор, който така не е не ангажира изцяло Опа с това, което ни е очакваме от нея. Да, дава се право на мнението на парламента, но нека да спомена основните моменти, които ме смущават. Първо, стимулите. Тоест, възможността за страхователите да продължат да работят на основата на комисионна това бе един важен въпрос за държавите членки, но е, ниво едно не е, предвижда забрана, т.е. комисионната продължава да бъде е, опция, е, не е задължително такси да се налагат непременно. Държавите членки в крайна сметка е, биха могли естествено да предвидят или да не предвидят комисионна. ЕОПА обаче излиза с един черен списък е, е, и този черен списък не е задължителен, е, тъй като няма и положителен, няма бял списък. Ако има само черен списък, ЕИОПА би трябвало да определи съвсем точно критериите. Критериите трябва да са съвсем точно дефинирани и ние трябва да ги разгледаме и да се съгласим или да не се съгласим. И освен това, отново се прави един опит е, да се смесят Мифит 2 с е, е, и даде директивата за разпространение на застрахователните продукти. Е, стимулите, е, съгласно МИФИД 2 и, и ДД са различни. Този пасаж в ИДД, който се използва в МИФИТ 2, съвсем съзнателно, а бе от първоначалния текст на ИДД ние водихме преговори за това. Освен това, ЕНИОПА определя някакви а, целеви пазари. Тоест, застрахователните компании не могат да предлагат застрахователните продукти извън, така да се каже, границите на този целеви пазар. Това не е договорено. Освен това, а, има още един момент. Т.е. Е, създава се концепцията за продукта и след това вече е, е, се започват преговори за продажба, но всъщност това не е предвидено точно по този начин в ниво едно така че рискувате, ако действително има несъответствие с текста, който сме договорили, парламента просто да не приеме този делегиран акт. Не смятайте, че така ще затворим очи и ще го ще махнем с ръка. Не. Е, много моля да се има предвид е, е, съответното ниво. Едно, освен това, през лятото на 2017 година не бива да чакате до тогава да дойде делегирания акт, първият делегиран акт, така че веднага след вакансията е, е, да трябва да се взима решение. Не. Необходимо е време за консултации тук в Европейския парламент и моля комисията да се съобразява с спецификата на парламентарната дейност. Комисията, която, е, както чуваме, желае да спазва договореното ниво едно, наистина се надявам, че това ще бъде така и че това ще бъде и така да се каже, линията на ЕИОПа. Благодаря на докладчика. Е, е, е, стана ясно, че парламентът, ако намери, че няма съответствие с мерките по ниво 1, може да отхвърли делегираните актове. И така, докладчиците в сянка. Вие ще говорите от името на госпожа Тайлър, която е докладчик сянка за вашата група. Госпожа Аз съм Катрин Стайлер. Не, Катрин Стайлер всъщност щеше да подкрепи нашия докладчик по три причини най-малко. Първото, първата е практиката, която беше приета за делегираните актове, изискването, което няколко пъти сме е, изразявали, т.е. делегираните актове и съответствието и след това, което беше определено на равнище едно. И от тази гледна точка госпожа Катрин Сталин се притеснява за съгласуваността между директивите и делегираните актове, по-специално когато става дума за разширеното е, разширения мандат, който се дава на комисията, е, комисията на ЕИОПА. Тя се притеснява за капацитета на участниците, по-малките, по-специално да се приспособят с делегираните актове, да изпълнят е, това, което е в тях. И също има и притеснение относно конкуренция между различните участници. Било то за арбитража, за ефикасността, на защита на е, потребителите и условията за дистрибуция и е, лоялната конкуренция между участниците на пазара. Освен това, предполагам, че Катрин Стайлер и е като на всички е, предмет на силен натиск от участниците на пазара, които се притесняват за сроковете на влизане в сила на приложение на законодателството, но разбира се, не може да ги чуем. Още повече те представят е, съвсем разумни аргументи. И от тук е, е необходимо за комисията да внимава много с проблемите, които са идентифицирани тук мисля, че това беше условното, което Катрин Стандър ще, ще иска да каже. ECR Group, uh, Ashley Fox. Ешли Факс от името на ЕКРЕ. Благодаря, господин председател. Благодаря и на колегите, както и на представителите от е, е, комисията и ЕОПА. Споделям някои от тревогите. Не не разбирам защо в крайна сметка са необходими 12 месеца, за да започнат тестовете по прилагане. Най-малко 6 месеца не бе необходимо за оценка на въздействието. И за това ще попитам сега и оба смятали, че са обхванати достатъчно представители на бизнеса, най-вече на малките и средните предприятия в застрахователния сектор? Според мен броят на заинтересованите страни, участвали в консултациите, не е достатъчен. Не смятам, че по този начин се постига достатъчно информация, която е събрана в така наречения документ за информация за застрахователните продукти е, IPIPS но вътре очевидно не са включени е, е, много от типичните застрахователни продукти, които обаче е, са понякога и с доста висок риск. И накрая, господин председател, имаме ни по-общи забележки. Е, не, в никакъв случай не бива да допускаме отклонение от договореното ниво едно. Има препратки в текста, които говорят за черен списък на комисията, е, там където става дума за конфликт на интереси. Е, но е, всичко това надхвърля рамките на договореното ниво едно и изискванията, които сме предвидили в текста на директивата, съгласно това ниво. Очаквам конкретен отговор от комисията и придържане към договорения текст. Не виждам представители на Обединената левица за АЛДЕ. Господин Ламберс, вие ще говорите от името на Зелените, от името на Свен Гиголд. Да, да, имате думата. Обещах на Свен за някои конкретни случаи, така че е, е, сега обаче надхвърлихме този брой и е, няма да получавам такса е, и няма да взимам комисионно от него. и да той ми обеща да плаща. Е, така. Е, е, свързвам нещата с темата, която обсъждаме за страховане при комисионна и за страховане с такса. И така, е, прилагането на директивата е, дали ще бъде е, е, в уместни според инвеститорите срокове. Виждате, че от една страна ние имаме ниска възвръщаемост и същевременно висока ви такси. А, това е в разрез на нашите цели, защото а, нещата се разминават. От една страна за страхователния сектор, от друга страна банките и дружества за управление на активи. И така ние желаем промени, ние обаче виждаме, например, в някои държави членки, като Швеция, че има много по-ефективно регулиране, което да, А, предлага по-добри решения и на доставчиците на услуги, и на потребителите, и също времено става дума за инвестиционни продукти, които са от интерес и за двете страни. И става, всичко това става на основата на комисионната. Така че е, е, за защита на потребителите е, би трябвало да се предвидят много ефективни мерки от страна на комисията, както и на парламента. Парламента ще се погрижи за това. Трябва да има повече сравнимост, т.е. приближаване на начина по който се осъществяват услугите по разпространение на продуктите с останалите части от финансовия сектор. Застрахователната индустрия, както знаем, до сега е имал немалко конфликти с организациите, защитаващи потребителските права и интереси. Затова ние трябва да видим как можем да приближим позициите и да направим нещо много по-ефективно за потребителите. Това може да стане е, като е, се свържем с представители на държавите членки и ОПА и комисия и помислим за това как бихме могли в рамките на регулирането на пазара на финансови услуги да положим конкретни усилия за регламентирането на тези застрахователни услуги. Thank you, Mr. Chairman depending on how we the... Благодаря, господин председател. В крайна сметка, а, целта е за, за защитата на потребителите в целия Европейски съюз. От една страна обаче се създава допълнителни инструменти, които създават допълнително административно бреме и също време, но не спомагат. От друга страна, информационния документ съдържа прекалено много изисквания. Нека не забравяме, че в тук в случая са засегнати не само малките и средни предприятия, но също така и микропредприятията. Поне такъв е случая в Малта. Така че трябва правилата да бъдат такива, че, че, че да могат да бъдат предлагани от всички видове предприятия, включително промишлени, големи и така нататък. Текста, който ни предлагат обаче, не е достатъчно гъвкав. И особено малките средни предприятия и микропредприятията ще бъдат в възможност да изпълняват правилата. За тях административното бреме ще бъде просто непосилно, а потребителите ще трябва да заплащат за това. Така че смятам, че този проблем може да бъде решен с повече разум – като се предвидат специални разпоредби, свързани с микропредприятията. Господин Хейс, благодаря, господин председател. Бих искал да изразя своята подкрепа за докладчика, който наблегна на пет двата основни проблема, които според мене са следните. Много от нас смятаме, че ние сме отишли отвъд ниво едно, предвид обхвата на проблемите, които обсъждаме. Аз мисля, че ние не можем да приемаме делегирани актове, ако е, техният обхват е, и е много отвъд е, съдържаното в е, е, ниво едно. Знам, че е малко трудно, но трябва да има балансиран подход. Както каза преждоговорившия, има много малки предприятия, микропредприятия, е, включително и потред... посредници. И от друга страна има е, проблемите и тревогите на потребителите, които искат е, и имат право да бъдат защитени. Така че в, в случая информационният документ би трябвало да може да обслужва всички, да бъде приспособен към всички. А, това, този аргумент, разбира се, не трябва да бъде използван като отхвърлящ този документ. И второ, мисля, че трябва да обърнем много повече внимание на малките средни предприятия и микропредприятията и посредниците, за да видим те дали могат наистина да а, изпълняват а, разпоредбите. Колкото до диференцирането на различните застрахователни продукти, дали са жизненно дали са жизнено застраховащи или не, подобно разграничение трябва да бъде направено. А колкото до 6 месеца, за които спомена господин Ашле, аз мисля, че това е абсолютно нереалистично за никой от а, предприятията, нито за тестирането на приложението на мерките. Мисля, че трябва да разгледаме и да помислиме за един по-реалистичен график. Благодаря. Кой ще започне? Айопа или комисията? Благодаря, господин председател. Ще направя всичко възможно, за да отговоря на въпросите. Ако трябва, ще се върна. Сега бяха повдигнати въпроси, свързани с ам, съвместимост с ниво 1. И че всъщност и стимулите, които се а, е, изплащат или дават под масата. Както казах, ние не въвеждаме изрична забрана за стимули и нямаме и намерение да го направим нито в предварителния проект, нито в окончателния документ. Целта е да накараме пазара да осъзнае риска, на който се подлагат потребителите в случай, че се дават или получават стимули. Това е само второ. Така наречения черен списък. Няколко от депутатите използваха този това понятие. Ние не, ние не, не, не сме предложили черен списък, нито в окончателното е, становище. Не, ние по-скоро описваме примери на случаи, в които може да има отрицателни последици от предоставянето или взимането на стимул. А ние смятаме, че черен списък е неуместен подход в случая. В преразгледаният проекта ние сме внесли една методология на етапа. Първо относно принципа за вредни последици, вредните последици върху качеството на услугата, и нарушаване правата и на потребителите. На второ място критерии за оценка за възможността или наличността на вредни последици. И на трето място създадахме една рамка за хоризонтална оценка за случаите, в които трябва да се вземе предвид опасността от вредни последици, как, е, както и е, методите е, за неговото увлад, за овладяване на тези вредни последици и за смягчаването им. Така че това, това, това са всъщност целите в залегнали в документа. Колкото до конфликт, интереси и а, стимули и взаимоотношенията между тези две явления, а, съществува списък на казуси, неизчерпателен, както казах на казуси, където може, сме свидетели на конфликт на интереси или има възможност за конфликт на интереси. А, и, а, са имат, и също така от съотношението между общите правила за смягчаване на риска и а, е, опасността от е, отрицателни последици при липса на добро управление. Защото самият конфликт е, на интереси, според нас е, е ситуация или проблем, който може да намери своето решение. А, е, ние сме предложили един а, е, подход на два етапа. Първо, идентификация на стимулите или начин, начините за управление на конфликта на интереси и един втори етап за оценка на това дали стимула е довел до вредни или отрицателни последици. що се отнася до управлението на продуктите и продуктния надзор. Раз, разбира се, целта е да има съответствие с разпоредбите на ниво 1, но в случая на непромишлени дис, дис, диструбитори, е необходимо да се вземат допълнителни мерки. Така че според нас предложението, с което излизаме, изцяло отговаря на разпоредбите и изискванията на ниво 1. Колкото до малките оператори, ние сме включили и сме разгледали различията и разнообразието на дистрибуторския и е, пазар и е, пазара на дребно. Една от мотивите за създаване на ПТС беше точно да създадем равноправ... равнопоставени условия, така че ние в никакъв случай не сме изключили древните оператори. Както казах, наблягаме на принципа на пропорционалност, и всички мерки, които предлагаме, се уповават на принципа на пропорционалност. По време на консултацията някои а, поискаха да бъдем по-специфични, по-подробни, дори да излеземе със специфичен списък на продуктите Принципа на пропорционалност означава, че вземайки предвид е, специфичните обстоятелства и спецификите, правилата ще се прилагат в съответствие. Това е известна гъвкавост, която е от огромно значение за пазарите. Колкото до графика, За нас отправната ние смятаме, че този график е, би бил уместен. Сега, разбира се, комисията ще направи преценка, включително и парламента, и може би ще вземете решение а, този, този график или тези срокове да бъдат променени, но ние е, лично се придържаме към а, графика, който ни е спуснат от а, комисията 1 февруари 23 а, е, февруари. Като разбира се, наистина сроковете тук са, са кратки за съответните заинтересовани страни. Колкото до тестирането, да, ни някой каза, че не сме направили достатъчно тестове относно а, и ДЗП. А, ние сме направили проверки, тестове в различни региони. смятаме, че представителната извадка е достатъчно. Направили сме тестове на север, на юг, на изток, на запад. Тези тестове са провеждани в пет различни формата. Така че смятам, че сме провели достатъчно е, проверки. Е, имам и имаме и, до, и доказателства, че е, наистина приятите от нас формати отговарят на изискванията. Много, много ви моля да приключите вече. И последно, за, кога е, за кого е този документ, разбира се, за търговията на дребно. По, по принцип, той е предназначен за всички, но може би им ще има някои категории, които ще се самоизключат от използването на този документ. Натали Бер... Uh, да, благодаря ви. Благодаря за любезните думи е, относно е, споразумението, което постигнахме с е, е, САЩ. сега, е, какво е, мога да кажа след дискусията. Не сте под въпрос изобщо необходимостта от пълно съответствие на, левел, на ниво 1 и е, е, в рамките на този мандат ние е, се ангажираме да се придържаме към договорения текст. Може би има един въпрос, по който трябва да продължим с дискусиите. Е, Въпросът за пропорционалността. Не желаем да, е, да се съобразяваме с мандата, е, гласуван от парламента. Не винаги е лесно да предвиждим техническите правила за прилагане на принципа на пропорционалност. но ще е, следим за е, спазването на този принцип е, и при делегираните актове, и при във фазата на изпълнението, на прилагането. Естествено, че в нашата работа ние се ръководим от решението на законодателя е, и е, по отношение на крайната дата на, е, за прилагането, естествено ще спазим сроковете, но за да се подготвят техническите съвети е необходимо време. Вие смятате, че една година е твърде дълъг е, срок. Е, е, вярно е, че ни помолихте да действаме колкото е възможно по-бързо и ние се опитваме да го направим естествено и в рамките на парламентарния контрол. Ще можете отново да проверите работата ни. Господин Ланген, като докладчик, да, благодаря много за изказванията и за информацията. Все пак по отношение на конфликта на интерес има на 45-та страница 2C един текст, в който се говори за заплащане на базата на комисионна. И комис... тук съвсем еднозначно комисията квалифицира случая като е, така, противоречащ на е, е, изискванията. Но е, ние не сме го договорили. И тук става дума за несъответствие с е, първо ниво. Много моля е и ОПЕ и комисията да вземат мерки в това отношение. И така председателят казва, е, много ви моля и комисията и ОПЕ да ни предоставят проекта на техническите препоръки преди приемането им. Е, как това се отнася естествено и за делегираните актове, за да можем да продължим с обсъждането и по този начин да предотвратим негативен резултат в рамките на контрола върху делегираните актове. Да, около една минута ще прекъснем заседанието, за да продължим после отново по дневния ред. Благодаря ви. Amém. So, let's move to point 16. About... Така, нека да преминем към точка 16 от дневния ред. Става дума за Европейската схема за застраховане на депозитите ЕДИС. Трябва да обсъдим измененията. Повече от 700 са те. Не бе трудно да прогнозираме, че голям брой изменения и днес може би само ще започнем с обсъждането на измененията. Едва ли ще довършим при този голям брой. Давам думата на Естер Деланге, нашия докладчик. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите, които са в здравото ядро, работещо по ЕДИС. 701 едно изменение, за да бъдем точни в бройката. Като имате предвид, че има и 92 изменения към проекто доклада допълнително. Действително, броят е огромен. По коледа работих по тези изменения и по нова година и така. Става дума за 0,5% при покриване на депозитите на национално и на европейско равнище. Има много предложения за, в подкрепа на предложението на комисията и други, които предлагат 0,6% на европейско и на национално равнище или отделни проценти за европейско и за национално равнище, отделни различия. Един процент предлага господин Ланген. Аз един процент иска господин Ланген, да, но да се разделя между национално и европейско равнище този един процент. Но положителното е, че мнозинството от членовете на ЕКОН смятат, че трябва да има едно разделяне на процента между национално и европейско равнище. Освен това, трябва добре функциониращите така, схеми за гарантиране на депозити на националното равнище да се запазят. Това също е предмет на изменения. Преди е, коледната вакансия аз е, е, благодарих вече, но и сега отново ще благодаря за съдействието. 0,1% предлага комисията като национално лендял. Ще подкрепя някои от колегите, които а, а, говорят за а, така, използване на схеми за гарантиране на депозитите при банките в банковия сектор и а, Господин Ламбертс в е, изменение 661 е, предлага е, така друг начин на гарантиране по отношение на гаранционните схеми. Е, има и опции за е, гаранционните схеми във връзка с нивото, е, за фонда, гаранциите по линия на фонда за застраховане на депозитите ДИВ, но се смята, че гаранционните схеми би трябвало да работят най-вече на национално равнище. Това също е част от измененията. По отношение на а, а, а, 209-то изменение Фернандес а, а, говори за нов, в своето, своя текст за ноемврийския пакет. Е, е, днес след обед е, разговарях и с колега, която предлага участие и оценка на всички кредитни институции в други предложения се предлага един списък на условията, които трябва да бъдат контролирани. Нещо, което аз не мога да приема. Колкото а, повече ограничаваме а, разделянето на споделянето на риска, толкова повече трябва да а, а, заложим на определени условия. А, а, да кажем, достъп а, до покриване на загубите а, е част от а, условията. А също време аз пък а, смятам в е, моя доклад застъпвам тезата, че делът на покритите загуби трябва да бъде намален. И още нещо. Е, условията е, не означава обаче да извиним, така да се каже, отсъствието на ЕДИС. Напротив, необходима ни е европейска схема. Много благодаря, впрочем, за предложенията на всички колеги. Някои от е, членовете на парламента правят е, връзка с е, пруденциалното третиране на държавния дълг. Господин фон Вайтсекер, господин Ламбертс предлагат и други така, ограничения по отношение на експозициите. Имаме много интересно предложение на господин Фернандес. четири. 5-6. В момента и в съвета се работи по това предложение. Това наистина е добре дошло за нас и ще допринесе за бързо решаване на въпросите в дискусията. По отношение на приложното поле, аз не смятам, че така някои от предприятията или институциите не би трябвало да се покриват от Едис, други смятат, че трябва. Някои смятат, че всички банки трябва да попаднат, така да се каже, под чадъра на Едис. Други изключват банките, трети само някои банки включват за филиалите. Има също предложение. Някои смятат, че трябва да се привърнат към е, дружествата майки и към банките. Е, и така, защитният механизъм от фискален характер, фискалната защита също е очевидно, така да се каже, не последна инстанция, както аз гледам на кредитния защитен механизъм. Някои смятат, че трябва да има а, е, а, е, такава а, е, защита а, до 2024 година, а, така поетапно да се въведе подобен защитен механизъм по отношение на ликвидността, естествено се ръководим от А, две, но в никакъв случай не желая да влизам, така да се каже, в друго поле, което е свързано с Солвенси. Много от нас желаят повече финансови възможности в случаите на, така да се каже, на спешност, на неотложност. И е, по международните стандарти също, е, най-вече международния стандарт 4 за финансовото отчитане е, се включва в много изменения, но мисля, че ще можем да отговорим на тази потребност и по друг начин. И така, последни забележки, господин председател. Някои от моите колеги, с които работихме много усилено, не са тук. Господин Балц а, а, направи чудесно предложение за, по отношение на риска на първо ниво. Никой друг не, не е посмял да се заеме с този въпрос. Той е много сложен, наистина. Благодаря на господин Лон като че ли той е рекордьорът. 120 изменения са внесени от колегата. Сред тях има много полезни предложения. Има и предложения във връзка с альтернативните финансови мерки, альтернативни на международните стандарти, е, да кажем във връзка с е, задлъжнялостта до 25%. Благодаря и на господин Симон по един много конструктивен начин той предлага елегантни решения, които помагат е, така да е, преодолем различията между отделни е, политически групи. Филип Ламберт също допринесе много за моята работа с добри предложения. Едно от тях ще откроя и то става дума за директивата за възстановяване и преструктуриране на банките и за така, принципа на предпазливост и резервите, така, капиталовия резерв. Не съм съвсем съгласна, но при всички положения са интересни предложенията. Предлага се и един вид е, е, информационна листовка за потребителите. Е, това е нещо, по което предполагам, че докладчиците в няма да имат проблеми да се споразумеят. И така, днес сутринта чух от Малтийското председателство, че те очакват много, най-вече във връзка с техническата работа по досието. На 28 февруари ще има е, заседание. Е, е, естествено ще трябва да поработим на политическо равнище. В края на февруари ще знаем вече много повече подробности. Е, е, ще продължим с заседанията на докладчиците в Сянка. Ще има и въпроси, при, по които ще се споразумеем по-лесно. Сигурна съм в това, но не всички колеги, които присъстват в момента в залата, са еднакво информирани. Естествено, докладчиците в Сянка са най-добре информирани за хода на работата по това досие, но при всички положения ние периодично ще информираме и състава на цялата комисия за това как върви работата по досието. Благодаря на докладчика. а, вие разширихте обхвата на измененията, защото някои от тях имат по-скоро така политически а, оттенък. А, някои от тях, струва ми се, от а, законодателна гледна точка са просто неприемливи, защото те се отнасят за съвсем други теми, но там ще се допитаме до правната служба. Тук са и представителите на комисията, но започваме първо с докладчиците в сянка. Господин Фернандиш. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички докладчици, докладчици в Сянка. Благодаря на Европейската комисия, която надявам се ще направи заключение в края на дебата. Измененията, които ние внесахме от името на СД, всъщност подкрепят предложението на Европейската комисия. Подкрепяме философията, духа на проекта. Подкрепяме също така поетапния процес, процес и също така смятаме, че трябва Европейският съюз да бъде допълнен с една схема, която да намали рисковете за банко, банките и другите финансови институции. Стъпвайки на предложението на Европейската комисия, ние добавихме някои допълнителни компоненти, които според нас ще усъвършенстват това предложение, ще го подобрат. Първо, смятаме, че може втория етап да бъде всъщност третия, защото според нас третия етап е всъщност е, заключението на втория етап. Тоест ние е, предложихме да намалиме двете нива, двата нива, нивата и да видиме дали, дали може да се включи и пак и пакета, предложен пред ноември, дали това може да стане в едни разумни срокове. Опитахме се също така да подобриме текста, включвайки възможността фонда да се използва за примерно за контрол или за, за, за други цели, тъй като целта е в крайна, в крайна сметка да намалиме разходите, а не да ги увеличиме. Също така предложихме лимит от 100 000 евро да бъдат е, е, разглеждани гъвкаво, примерно когато става дума за гаранция при купуване на жилище и така нататък, т.е. да има някаква допълнителна застраховка и също така е, пред, предложение да се преспаднат е, така наречения контролирания държавен дълг, защото според нас тук предложението на комисията не е добра. Не може една е, не може една страна да бъде и нейните граждани да бъдат лишени от от а, защита, просто защото не се изпълняват даже дадени правила. Просто това е една, как да ви кажа, една заплаха, която сама по себе си е несериозна. А когато има несериозна заплаха, имаме и несериозна схема. Така, също така предлагаме да, да има и един, една фискална помощ, която дава възможност да се намали риска и да се облегчи цялата система. Преди да приключа, бих искал да кажа две неща от, за дебатите, които ще провеждаме в следващите месеци. Има много предложения. Някои смятат, че можем да въведеме модел за презастраховане. Според мен моделът за презастраховане може да бъде още по-лош. Защо? Защото ако имаме национални фондове, то тогава изчислението на а, вноската на банките към тези фондове може да доведе до някакъв морален проблем. Защото, при, примерно, не, не, някои, ня, ня, някои банки, ще, които са в много добро състояние, ще плащат много малки вноски, докато други, които са в много по-не благоприятно състояние, ще допринасят много по-малко. Затова мисля, че трябва в хода на преговорите да намерим решение на този проблем. Националните системи са различни и за да се намали глобалният риск на система, може да има е, да се въведат е, презастраховки, но в, по случай по случай за всеки отделен казус. И тук минавам към втората точка и втората тема услов, условията. Всички, иска да, всичките искаме да намалиме социалните, социалното неравенство. Но в кризът, кризата, която преживяхме, беше една криза а, на банките, което обаче се прехвърли върху а, цялостната а, фискална система на държавите. Сега тази, тази, тази криза се дължеше на пропуски в системата на надзор. Затова необходимо е да се контролират рисковете на отделните банкови институции, за да се намали като цяло въз, въз, възможността от редундантност на кризата. И ако вземем предвид тези условия и модела за презастраховка, ние на, на, може да създадеме всъщност един а, банков съюз, който да е много по, е, подложен на риск, защото, как, както казах, е, банки в, добри състои, в добро състояние ще плащат много малки и много ниски вноски и това би могло в последствие да доведе до е, нова финансова криза. Така че целта е да се редуцира риска. Има тук някои предложения, които мог, биха могли да бъдат подобрени, но в никакъв случай не трябва да, да разглеждаме като абсолютно необходим и задължителен модела за презастраховане, който сам по себе си може да бъде фактор за увеличение на риска. Благодаря. Сандрал, Сандрал Лулис. Благодаря, господин председател. Извинявам се, че закъснях. Извинявам се специално на докладчика. В момента приключваме с подготовката на така, срещата с, във връзка с Европейската Централна банка. Юрген Сталп главния економист на ЕЦБ ще говори, е, така че заповядайте. Но нека сега да се върнем на е, застрахователната е, схема. Едис, благодаря на докладчика за всичко, което е извършил до този момент. Ще се спра на някои от нашите изменения. Не смятам, че съм ви изненадал с тези изменения. Ние всеки път сме казвали, че трябва първо да погледнем намаляването на риска и да потърсим по-добро решение покрай така, възможностите за споделяне на риска. Като използваме естествено и международните стандарти в това отношение. През последните години хората непрекъснато твърдят, че е, солидарността е на първо място и след това отговорността. Аз бих ги поставил в обратен ред. Първо отговорност и след това солидарност. Е, и по тази причина предлагам някои изменения. Ние трябва да хармонизираме застрахователната система и застрахователните е, схеми за депозитите в Европейския съюз, е, като решим някои от е, проблемите, да кажем, твърде големи застрахователни компании и банки, необслужвани заеми, нежелание за отпускане на кредити и така нататък. Всичко това естествено може да се е, е, е, реши по някакъв начин. Не всички ние сме съгласни по отношение на средствата и начина, по който можем да решим проблема, но знаем, че намаляването на риска е цел за всички нас и вървим в една посока. И още нещо ще кажа подкрепяме е, структурата на ЕДИС, което предлага докладчика. Е, това е изключително важен е, въпрос. Първо, отговорността трябва да ни ръководи и след това вече е солидарността и пропорционалността. И е, нашия докладчик подкрепя именно такъв модел на структура. Надявам се, че и останалите колеги ще тръгнат постепенно в тази посока. Някои е, е, от колегите, които са по-дясно в политическия аспект, всъщност не са съгласни именно с тази отговорност. Малко странно. Националните схеми за е, гарантиране на депозитите, естествено, така, има въпроси, които опират е, и до безопасността, до сигурността, но и до е, е риска от морален е, е, характер. Е, в момента, естествено, се опитваме да подобрим нещата, но ни е необходима още информация подкрепата за ликвидните средства, за ликвидността. Ние смятаме, че Едис трябва да е балансиран. От една страна е, е, така, е, отделните връзки на, с банковата независимост и така, държавните банки най-вече, от друга страна вече останалите компании. 2,2% покриване на е, е, е, депозитите предлагаме ние на европейско равнище в случаите, в които банката изпитва проблеми. Естествено, също се предвиждат някакви средства за гарантиране на депозити, но Съществуват е, твърде много различия при е, е, така, възстановяването на средствата в рамките на Европейския съюз и затова аз смятам, че загубите трябва да се покриват по линията на националните гаранционни схеми, а не по линията на ЕДИС, тъй като ние желаем, е, в крайна сметка, да поставим отговорността на първо място в рамките на ЕДИС и ще дадем, така да се каже, е, е, лош пример и ще стимулираме порочни практики, ако поставим на първо място солидарността в ЕДИС. Е, и така отново стигаме до тази е, защитна е, конструкция е, от фискален е, тип, е, бекстоп. Е, е, да, фискалните е, е, механизми е, е, биха могли да бъдат на национално равнище, така че всяка форма на предпазен или защитен механизъм на европейско равнище според мен би попречила на ЕДИС ако държавите членки желаят защитни механизми, в това отношение те трябва да ги въведат на национално равнище. И още веднъж е, альтернативното финансиране е, според мен е един много оригинален е, начин да се решат някои проблеми. Това е включено в доклада. В работата по това досие ние се учим непрекъснато, всеки ден. И много-много благодаря за конструктивното сътрудничество и за това, че е, е, така, започваме е, дебатите е, и графикът е много стегнат през следващите месеци. А, е, да, естествено трябва да кажа, че а, е, а, е, ни е необходимо естествено и е, единодушно решение в рамките на ЕКОФИН. А, не виждам никого от АЛДЕ, затова давам думата на господин Пападимолис от Обединената левица. Благодаря. Исках да благодаря на госпожа Деланг, нашия докладчик. Разрешете ми да започна с няколко уводни съображения. Най-напред, първата забележка, Банковият съюз е ангажимент не само от страна на комисията, но и от страна на съвета. И на всички политически групи в рамките на техната европейска изборна кампания. Не трябва да забравяме, че ЕНЕП, според е, господин Юнкер, обеща на европейските граждани да бъде довършен този банков съюз. Откакто започна този дебат, имам чувство, че тук в залата една част от политическата, политическата политическото ветрило прави големи усилия, за да спира, за да отлага създаването на Банковия съюз. Като вече неговото довършване ще се случи благодарение на завършването на третия стълб. Аз съм много критичен от предложенията, които идват от е, комисията по принцип, но този път установявам, че предложението на нашия докладчик за което е, спомогнаха и някои е, докладчици в сянка, цели отслабването или просто отмяната на предложението на комисията. Преди е, няколко седмици говорихме с господин Драги, който ни обясни, че Европейската централна банка и е, завършването на, на банковия съюз е, трябва да бъде защитавано и е, осъществено. Новите новите събития на международната схема и на международната економическа сцена ни налага да ускорим работата по-скоро, отколкото да отлагаме и да бавим нашите решения, особено след избора на господин Тръмп и несигурността, която може да възникне за много големи банки, като например Deutsche Bank – имаме едно, един непълен банков съюз, не съвършен банков съюз и трябва да вземем съгласувани мерки на основата на един график, за да може да подобрим капацитета на европейските институции да се справят с този проблем. Намаляването на банковите рискове трябва да върви успоредно с това с това предприятие. Аз не съм съгласен да говорим най-напред за намаляването на рисковете, защото това противоречи на самата идея за довършване на Банковия съюз. Измененията, които внесохме, някои изменения са общи за зелените и за социалистите, целят да защитат осъществяването на третия стълб, без да отслабва целта, крайната му цел, което би довело до сериозни трусове в самия принцип на Банковия съюз. Банков съюз, който трябва да се осъществи на основата на един реж... пълен режим за презастраховане, за да се позволи защитата на малките и средните участници и за да може да се засили в Европа стабилността и сигурността на системата. Това е целта, която преследвам с внесените е, изменения. Ние искаме една система, която да работи преди 2024, която да е система да е напълно хармонизирана спрямо националните системи, спрямо е, фонда за гаранция на депозитите, който трябва да може да предотврати евентуални кризи, И накрая ние имаме важна роля да играем в това. Ще продължим да работим и за провеждането на диалога между нас, за да може да следим дебата, за да видим каква посока ще поеме предложението на комисията и през следващото заседание, пленарно заседание и заседанието на докладчите всяка ще видим как стоят нещата. А, така, благодаря. Следващият е господин Филип Ламберт от името на Зелени. Колеги, този път, скъпи колеги, ако искаме поне като чета измененията има горе-долу четири варианта, възможни варианта. Може да бъдем много леки по рисковете и намаляването на рисковете, което не решава изобщо проблемът, който стои пред нас. Тоест, че едно евро в Италия струва едно евро в Германия, Тоест да имаме истински банков съюз. Може да бъдем много амбициозни по намаляването на рисковете и много меки, с а, и, а, поделянето на рисковете по едното може да бъдем твърди, по другото или обратното. Но това, което е, бяхме много амбициозни по споделянето на рисковете и е, по... но това е единствения начин да постигнем едно решение, което може да работи или което да получи мнозинство в това събрание. Така че логиката на измененията, които ние предложихме, е да действаме на два етапа. Първият етап е разликата е, че ние не се задоволяваме само за споделяне на ликвидностите, но и помощ между националните системи за гаранция на депозитите в случай, на а, излишък. И като разбира се, идеята е да се подкрепят и двата елемента до един втори етап, който предвижда а, помощ за ликвидността, но също и солидарност като покриване на загубите. И то с а, постепенно, разбира се, 3 години за първия период, 4 години за втория период и така да се постигне една цялостна система 2020 година. Така се предлага от комисията. Ще кажете, да, но какви са условията за преминаване от, първията, от първия към втория етап? Всъщност тези условия ще ги осъществим чрез приемането на този законодателен текст, защото, както каза и докладчицата, ние предлагаме не да се чака намаляването на рисковете, а да задължим за това намаляване и на рискове чрез съществуващото законодателство. Беше казано също, че искаме да премахне възможността за превентивна капитализация, но е, както например сега се случва на практика, че се злоупотребява с идеята за рекапитализация. И... Но ние предвиждаме а, с текстовете за имам предвид различните текстове за банките, да ограничим концентрацията на излагането на риск и също да ограничим и излагането на банките на рискове, за когато има междубанкови заеми. Това, което предвиждаме всъщност е, че тези мерки трябва да бъдат не, само прияти, но след това трябва да бъдат а, а, следени на терена, за да видим дали те наистина намаляват рисковете и ако не е такъв случай, законодателят ще трябва да запрете ръкави отново. И четвърти елемент, който искам да подчертая, много внимателно и слушах за това, което се готовеше, е, говореше за една допълнителна сигурност, бекстоп от Смятаме, че действително това трябва да бъде предвидено. Ето тук имаше един текст, който е близък до, към, до това, което бяхме предвидели директивата за СРМ. И това трябва да бъде механизма за стабилност, който трябва да даде тази сигурност. И чрез нашите изменения искаме да направим така, че участието на банките наистина да бъдат базирани на рисковете, поне опитът, който имаме, че е в законодателството относно този механизъм за реструктурация, големите банки наложиха на малките банки такова участие, което отива отвъд е, нормалното, за да могат да намалят своите собствени участия, своите собствени вноски. И затова ние искаме да коригираме това. Разбира се, искаме да направим така, че в случай на изчерпване на ликвидностите от фонда за гаранция на депозитите, да сме сигурни да направим така, че банките да платят, а не гражданина да плати фактурата. И накрая, вие, госпожо, добре казахте, е, че ние искаме да увеличим стоеността на Европейския фонд за до 1% от покритите депозити, защото съществуват национални фондове, които показват, че могат да работят добре и те трябва да могат да участват до 0,2%. И като целта е да се избегне реструктурация или в най-лошия случай фалит на банката. Госпожо докладчик, като гледам различните изменения, си казвам, че вашата задача е доста тежка. Ако целта е да съберете мнозинство на мненията по този текст. А бих казал, че ако отидете в най-крайната част, десницата от вашата група, може да удовлетворите някои хора, но не всички. Наляво също няма да получите мнозинство. Дори не съм сигурен дали ще убедите собствената си група. Така че имам чувство, че единственото възможно решение би е било. Bon. Euh, si, euh, si je peux me permettre, la seule suggestion. Единственото предложение, което мога да направя е да се опитате да съберете около един амбициозен подход за намаляването на рисковете и споделянето на рисковете. Най-разумните елементи и може би няма да има възможност да се събере цялата група, може би ще бъде трудно, но искаме да работим в тази перспектива с, преди подход, който да е разумен и амбициозен. Значи, ще е трудно, но се надявам, че ще успеем. Е, благодаря ви за това. Uh, да. Сега, не, вие, не, вие не се тревожете за другите политически групи. От а, Европа на свободите и пряката демокрация няма. Сега господин Алимат. Ще говоря датски. Кое в крайна сметка това е матерния език на госпожа докладчицата. Не знае коя част е, от групата ще представим, дали е, Дали ще следва господин Ламберт и да приема предложението, което е да се отхвърли предложението на комисията, но по някой път трябва да се противопоставя някои видове политика и трябва да се каже по съвсем ясен начин, вие продължавате да смятате, че единия, валута ще оцеле, аз не вярвам, но в случая с Брекзита е вие много е, догматично и внимателно е, свързахте четирите свободи и този дебат за еврото. И тук на практика стои... Въпросът е много, много сериозен. Става дума за една система за гаранция на депозитите, но аз не приемам тази идея, защото не само отхвърлям идеята за единна валута, но просто защото смятам, че това предложение е част от е, това нещо ще доведе от, до отслабване на националните системи. Мисля, че всички тези въпроси не са разгледани достатъчно внимателно и следователно. Аз имам голямо уважение към госпожа докладчицата, но ще се опитам да направя нещо, защото се надявам, че а, няма да се случат неприятни неща. Сега, спонтанните изказвания. Господин Симон иска да вземе думата. Той не беше единствения до сега. Благодаря, господин председател. Благодаря и на нашия докладчик. Великолепен преглед направи тя на измененията в началото. Е, ще кажа нещо, което е важно за всички нас, а именно повече стабилност в Европа. И два пъти тук е, съм казвал, че предпоставката за повече стабилност е да няма е, нито една страна, която да върви по пътя на нестабилността. И още нещо, при всички мерки, които обмисляме в момента, трябва да мислим и за гледната точка на данъкоплатеца и на банките. Тоест, трябва да мислим за намаляване на разходите. Когато говорим за определена система, за пълно застраховане или частично застраховане, не, трябва да си даваме сметка, че ние се нуждаем от система, която ще бъде в състояние да а, извършва прехвърляне на средства от една страна в друга а, страна на Европейския съюз. И от а, друга страна трябва да а, гарантираме а, чрез тази система а, липсата на нестабилност. Тоест, ако а, а, в една страна се появи нестабилност, тя би могла да се прехвърли лесно и към други страни. Така че ако някъде в а, е, а, е, е, системата ние сбъркаме и предвидим нещо, а, което може да е наклони, това означава нестабилност на друго място. И така, Европейския фонд не бива в никакъв случай е, да, е, така да се каже, да нарушава системата, е, защото има банка, която е засегната в една страна, не, както знаем от предходната криза, когато една банка започне да закъсва, се появяват по разни места в света и други банки и а, дисбаланса в системата на практика ще заостри проблемите. Необходимо ни е оздравяване на цялата система, така че да постигнем тази стабилност навсякъде. И затова предлагам да приемам някаква величина, която ни е необходима, след Европейския фонд. Е, е, в крайна сметка, по отношение на фискалния пакт, ние е, първо решихме нещата във връзка с фискалния пакт, след това създадохме фонда след това решихме, че трябва да създаваме различни механизми. Единен механизъм, надзорен механизъм, единен е, е, механизъм за преструктуриране и по този начин да направим риска измерим и предсказуем. А, сега дали ще създаваме някакви подфондове а, а, от така да скажа, индивидуален тип или е, е, фонд за покриване на риска. Нашия докладчик вече говори по този въпрос. Когато, да кажем, е, е, е, един кредитен институт върви по пътя на несъстоятелността и рискува да фалира, на практика Разходите по прехвърлянето на средствата ще се платят от фонда. Той ще бъде по-лесно, отколкото да се мъчим да спасяваме закъсалия кредитен институт. Всъщност, така да се каже, лошите активи ще останат в някаква банка, но това ще бъде друга банка това вече се практикува в е, Европейския съюз. И затова съм направил някои изменения. Альтернативните мерки или прехвърлянето от сметка в сметка е, са допустими тогава, когато те са действително благоприятни за фонда и когато във фонда е, останат достатъчно средства след прехвърляне на средствата, след изплащането на средствата е, в е, подходящ от гледна точка на фонда размер на средства, предназначени за покриване на закупите на е, клиента. Но трябва много интелигентно, естествено, да се борави с средствата и да се мисли за накопаците и за притежателите на сметките, на депозитите в банките. Това ще създаде стабилност в еврозоната. Благодаря. Благодаря. Няма други желаящи да взема думата. Сега имам удоволствието да дам думата на Европейската комисия Нарио Нава, който е наш добър приятел. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, най-вече на докладчик. Наистина сме благодарни за свършената от госпожа Деланге работа. Тя работи поне от момента, в който комисията излезе с а, предложения. Патрик Персън е също тук, който е и Андреас. Те са членове на нашия екип. Е, просто сме тук, за да подчертаем колко е важен този проект, този документ за нас този проект беше част от петте от доклада на петте председатели на Европейския съюз. А то няма повече от пет, така че ето всички председатели на европейските институции подкрепят тази идея. Комисията приветства и измененията. Факт, че има над 700 такива доказва интереса към тази тема. Ние така приветстваме факта, че всички на практика депутати а, приемат а, общите цели, крайните цели. Сега дали ще модела ще бъде споделяне на риска или презастраховане, това са неща, които биха могли да бъдат обсъдени. През есента направихме един задълбочан анализ, който служи така наистина за добра база за дискусия. Много от вас, Фернандес, Симон, други, повдигнаха един проблем, който е много важен за нас. Става дума да запазиме всички от тези е, инструменти, които функционират добре. Ние знаеме, че има много разнообразие в Европейския съюз, но знаеме и какво добре функционира, така че целта не е да ликвидираме онези добре функциониращи инструменти и методи. Господин а, е, Симон повдигна въпроса за 11.3, 11.6 и альтернативните мерки, споменати от Фернандеш в е, неговото първо изказване. Така че всичко това според мен е логично. Сега, знаете, как, знаете какви, каква е гледната точка на комисията. Знаете, че анализа, който направихме е в а, така подкрепа на пълно споделяне на риска. Има много причини поради това. Първо, ефективност системата на споделяне е много по-ефективна, отколкото системата на презастрахаване. Втора причина – измеренията. Е, споделянето е по-обширна като цяло от системата за, преус... за презастраховане. И трета причина – Третата причина е функционирането. Ако имаме един единен европейски фонд, просто нещата са лесни, прости, той функционира. Ако имаме обаче презастраховане, т.е. използване на националните системи и презастраховане на една друга и така нататък, просто осложняваме механизмите и ги превръщаме в много по-малко ефективни такива. Но и най-важната причина, може би, е справедливостта, равноопонестеността. Мисля, че господин Фернандеш го каза. когато а, внос, вноските са свързани с риска, то тогава има а, справедливост. Докато системата за презастраховане дават а, възможност за, увелич... също за увеличаване на моралния риск. защото когато вноските са изчислени на а, спрямо риска, като дял от риска, то, то, то, то тогава те биват намалени. Така че много от вас го споменаха. Мисля, че това си е просто една проста математика. Помнете си преди преди две години, когато създадахме фонда за преобразуване. Тогава всички вие откликнахте съвсем правилно и разумно, като вноските се изчисляваха от, на, а, спрямо риска. Така че струва ми се, че това е просто проблем на справедливост. А ние искаме да има справедливо и равноправно третиране на всички европейски граждани и мисля, че те отлично разбират. Особено когато става дума за техните собствени средства. И още две неща и ще приключа с това. Графика, срока. Много от вас споменаха сроковете. Мисля, че разбира се, времето е много важно в живота по принцип, но е добре да имаме баланс между съществяемост, т.е. да бъдем реалисти, и а, е, така а, е, зрялост на предложението. 24-та година, да, малко е далече. и все пак една дата, която така не, нещо а, е, представлява, докато 29-та година е твърде далече. Мисля, че нашите съграждани никак няма да се радват на това. Нямаме възможност да си позволиме този лукс. И на последно място условията, условността. Много, много, много от вас повдигнаха този проблем. Да, това наистина е важен проблем но необходимо е да условията да не се изкривяват. Трябва да имаме ясни, реалистични условия, е, вписани в една е, времева рамка. Добре, както вече казах че практически всички вие под, подкрепихте крайните цели, макар и да имате различен подход към предложението. Както казах, самото предложение се, задърж, се съдържа в доклада на петте председателя. Ние излезахме с анализ през ноември. Знаете, че вече декември, струва ми се, започнаха преговорите. Преговаряме 4 дни месечно. Моите колеги си прекарват тук доста време в парламента. Така че мисля, че най-важното наистина е един баланс. Един баланс който трябва да намерим баланс между споделянето на риска и намаляването на риска. И в заключение искам да кажа, че става дума за един изваредно важен за комисията проекта, изваредно важен за вас като Европейски парламент, проект много важен за всички европейски институции, институции, но най-важното е, че това е проекта, който засяга всички европейски граждани. Радвам се, че е, работите усърдно, че поддържаме един много открит е, и сърдечен диалог е, с докладчицата и докладчиците в Сянка. Ние всички сме на ваше разположение в близките дни и месеци, за да обсъдиме всеки един проблем. Марио, да, прав си наистина, става дума за много важен проект. съм, само аз съм внесла 40 изменения, представете си. И сега последно думата е на докладчицата. Благодаря ви за всички изменения, въпреки че с тях само ми осложнявате живота. Но... но аз наистина ще се вгледам а, подробно в тях. Благодаря на всички докладчици всянки, сянки, всички колеги единодушно а, подчертаха, че ще а, че подкрепяме целите. Това е наша посаката, по която вървим. Разбира се, всеки има а, различни виждания относно модалностите. Но както каза господин Фернандес, може да се, направ... да се правят изчисления а, на европейско равнище, прилагайки едната система и другата. Така че ние, разб... ние разбрахме също така и вашето послание, свързано с изчисляването и оценката на риска. Но мисля, че всички европейци и шведите и гърците искат едно и също да има резултати. Трябва, разбира се, да намериме а, някъде златната среда, трябва да се опитаме да обединиме 702 а, обед, а, изменения, трябва да, убеди, да убедиме и гърка, и шведа, и французина, и поляка, че това е в тяхно в тяхен интерес, защото ако потънеме в нашите национални интереси, никога няма да постигнем никакъв резултат. Защото тук, тук не става да постигнем резултати в интерес на една страна или друга, а за всички. Тук е въпрос на защита на гражданите, т.е. на добавена стойност. Защото ние тук в Европа, особено в евро, е, еврозоната, спремахнахме бариерите, даваме възможност за свободно предвижване и така нататък. Но гражданите ще кажат, а кажете за гражданите, потребителя как е защитен. Така че това е първата ни цел. Да има добавена стойност, която да бъде разбрана и а, която да може да се почувства на север, както на юг. Ако виждам, ако направиме сравнение на е, възстановяването на сумите, на данъчната събираемост в държавите членки. Трудно, трудно, много трудно можем да, да, да, да направим е, сравнение. Затова е много важно да разглеждаме и проблемите свързани с несъстоятелността. За съжаление, какво, как, какво да направим? Всичко е свързано с всичко тук. Особено когато е, става дума за такава сложна схема като СЗД. Но Важното е да, да, да решим най, най-сложните проблеми, най-спешните. И ще се върна към казаното преди това. Колко, кол, колкото. Колко, колко, Колко, колкото, колкото повече обаче споделяме риска, когато вървим към към споделянето, толкова повече ще има а, нужда от търсене на нови инструменти. Аз смятам, че в, на първия етап трябва да стъпиме на това, което е постигнато. А сега, виж, тези гледни точки се разминават, но ви предлагам да работиме заедно, за да постигнем наистина някакъв консенсус. Разполагате с сроковете и ще продължим диалога и с преговорният екип. Точка 17, точка разни няма следващото на заседание ще бъде на 6 февруари от 9 часа. Благодаря ви. Закривам.